It certainly is if you're expecting me to say something. Okay, good morning, dear colleagues. I... Добро утро, колеги. Мисля, че можем да започваме. Колегата го наред тук. Започваме с мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Докладчик е Едит Херцог, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. С мен беше изключително удоволствие да работя с господин Хокмар и господин Чичестър. Работихме по регламента на парламента и съвета във връзка с мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Високотехнологичната цифрова а, технология е много важна. Тя а, е основата, на която работи Европейския парламент и е в основата на програмата за растеж и работни места. Тя е и гръбнака на вътрешния пазар, като в широк смисъл може да доведе и до създаване на нови работни места. Затова е ключов фактор за конкурентоспособността на малките и средни предприятия. Преди да навляза в повече подробности, бих искала да кажа, че след, сред стратегиите, които използват а, подход отгоре надолу и отдолу нагоре, трябва а, да изберем най-напред предизвикателството, а основното предизвикателство е, а, например, а, да се сравним с останалите. В Африка вече имат 4G услуги, затова за мен основният отговор на това изоставане е а, да имаме законодателен акт в това отношение. Законодателният акт и регламента са най-краткия път до постигането на тази цел. В Европейската стратегия се подчертава значението на широколентовите мрежи. Това, те трябва да бъдат развити до 2020 година. Европа трябва да има достъп до по-високо скоростен интернет. 50% от домакинствата в Европа имат абонамент за интернет от 100 мегабайта в секунда не трябва да осложняваме нещата за хората. Хората трябва просто да променят вида връзка с такава за по-високочастотен интернет. Една от основните цели на Европа е да позволи на хората в селските региони да останат да живеят там. Хората обаче, ако нямат интернет покритие в тези региони, ще се преместят. Те стават все по-мобилни и по-мобилни, затова трябва да вземаме предвид и регионализацията и селските региони, за да позволим на хората да останат там. Една от нашите стратегии е да се намери правилния баланс между гъстонаселените райони и от една страна и селските райони от друга. Комисията се насочва върху гражданското инженерство и износа на синергия между отделните мрежи. Тя се съсредоточава върху координираното използване на инфраструктурата. Ключови елементи в това предложение са подобряване на физическата инфраструктура, прозрачност и оборудване. Трябва да гледаме на този законодателен акт и в светлината на механизма за свързване на Европа. Трябва да го разглеждаме също така и в светлината на полуките, които можем да си изведем от плана за възстановяване през 2008 година. В рамките на плана за възстановяване бяха отделени много средства, като много от тези средства не можаха да бъдат налични поради много бавното издаване на разрешения и поради липсата на координация. Затова тези средства не можаха да бъдат разходвани по най-ефективен начин. Средствата от 2008 година. Кои са проблемите, които трябва да бъдат разрешени? Ефективността от съществуващата пасивна инфраструктура, неефективно издаване на разрешения, недостатъчното развитие на услугите към клиентите. За пасивната инфраструктура – възможно решение да се предостави повече информация и да се даде достъп до съществуващата инфраструктура. Въпросът за субсидиарността също е засегнат. Едно от предизвикателствата, които вече съзирам, е следното. Необходима е по-голяма синергия тъй като по-настоящем тя не е много добре развита. Много малко мрежи се възползват от нея. Затова ми се струва, че трябва да ускорим процеса в парламента и в комисията, за да може да се повиши осведомеността на потенциалните партньори, те трябва да работят ръка за ръка. В парламента имаме две основни причини да считаме, че процесът трябва да бъде ускорен. Първо, многократно парламента е поставял необходимостта от развитие на този отрасъл за вътрешния пазар – защото по този начин всички европейски граждани ще могат да използват интернет, а това ще повиши конкурентоспособността. Това е първата причина. А втората причина е с институционален характер. Разполагаме с много малко време преди европейските избори, така че ако искаме да поженем успех, то трябва да приемем доклада преди изборите. Това означава, че трябва да се целим в пленарното заседание през февруари, За да постигнем тази цел е необходимо да работим конструктивно и в дух на единомислие. Но явно много от комисарите излизат с законодателни предложения, така че рано или късно ще се окажем в ситуация, в която всеки, който иска да приклю... ситуация, в която всеки ще иска да приключи а, съответните законодателни актове през януари или февруари. А, законодателните актове, които са поступили за разглеждане в парламента, вече са обект на обсъждане. Затова и по тази тема трябва да започнем да работим колкото се може по-бързо. Следващото предизвикателство, което стои пред нас е да накараме съвета да се размърда малко, защото е, съвета също е поставен под натиск от различните комисари по различни досиета, които е, вече са тръгнали. Литовското председателство не е включил този законодателен акт в своите приоритети. Ще пътуваме скоро в Литва, за да обсъдим приоритетите на председателството, така че ще им обърна внимание на това досие. Как възнамерявам да процедираме? Първо, възнамерявам до 3 септември да внеса проекто доклада. Само няколко седмици ми остават, така че това е голямо предизвикателство, но аз и колегите ми ще работим и през лятото, до края на юли ще изготвим доклада, ще изнесем доклада на английски, за да улесним прочита му от колегите. На всеки един етап от работата си ще а, уведомявам колегите на английски, така че всеки ще може да се включи. Та, до 3 септември е, ще изготвя доклада, тогава ще го предам за превод, за да е готов в края на септември. Ще имаме първа или втора дискусия по темата в парламентарната ни комисия, като 3 октомври ще бъде крайният срок за внасяне на изменения. Междувременно планирам на 2 декември да имаме изслушване за CND. Преди това няма да можем да го проведем, защото нямаме достатъчно а, време. Така че 3 октомври така или иначе си остава крайна дата за внасяне на измененията. Най-вероятно на 28 ноември или октомври. Не, ноември. Секретарията трябва да ми потвърди. Ще гласуваме в ИТРЕ. Така че ще разполагаме с достатъчно време, за да изготвим компромисните предложения заедно с докладчиците в Сянка. И така имаме шанс до януари месец да успеем да внесем доклада в пленарна зала. Видях шведското, становището на шведското, словенското и датското председателство за принципа за субсидиарност по въпроса. И аз не считам, че трябва да напредваме и да прескочим тази празнота, която съществува по-настоящем само с един скок. По-добре е да действаме поетапно и е, така или иначе, каквото и да предприемеме по-добре, отколкото да не правим нищо. Много по-добре е да е, започнем да работим по въпроса. Обещах на колегите, че ще работя в тясно сътрудничество с всички, а няма да се боря с никого. Затова съм сигурна, че високо квалифицираните ми колеги, господин Чичестър и господин Холмарк, ще ми помогнат и ще постигнем двойната цел да изготвим този доклад и да, убедум, да уведомим и е, колегите от останалите отрасли в необходимостта от е, това досие и за техните политики. Благодаря. Благодаря, госпожо Херцог. Мога да потвърдя датите, които ви казахте. 18 септември разглеждаме проекта доклада. Срокът за измененията е 3 октомври. Гласуваме в ИТРЕ на 4-5 ноември. Господин Хокмар, искате ли да работите по досието през лятото и вие? Благодаря. Да, да, да. С нетърпение очаквам да работя с докладчика през лятото. И много се радвам на това, което чух. Надявам се, че ще работим и ще постигнем резултати до септември. Много прагматичен е подходът ти. Искам да кажа няколко думи за естеството на тази тема. Сега тя изглежда много техническа, чисто практически подробности за това как да се осигури достъп до къщите, на улиците и така нататък. И считам, че е много важно и ние, и докладчикът да добре да преценим какви, какви информации ще подаваме за тази тема. Най-важното е да, че се търси намаляване на цената за разработване на високоскоростни мрежи за домакинствата. Това е един аспект от е, механизма за свързане на Европа, т.е. отделяне на пари за е, посрещане на нужди на обществото. Дългосрочният бюджет, както каза и докладчикът на годишната финансова рамка, претърпя много големи изменения и по някакъв начин трябва да се търси, е, да намерим начин да се върнат част от тези средства за тази цел. Не бива да забравяме също, че когато стигаме до това ниво на подробности, Европа изглежда много, много различна. Не, не само от гледна точка на географския релеф. В е, градска е, среда съществуват е, ред страни, където всъщност населението съвсем не е толкова гъсто разположено в градска среда и за това е много важно да имаме и неутралитет по отношение на използваните технологии. А също така ние трябва да имаме ясна представа какво искаме да постигнем, къде искаме да бъдем в бъдещето след като решим всички въпроси за частотите и така нататък. Аз съм го казвал неколкократно и по други теми. Много е важно да създаваме възможности Европа да води. Тук е въпроса на капацитет и скорост на мрежата. Е, все още говорим за 30 мегабайта цел или 100 мегабайта за цел в бъдеще. Но мога да ви кажа, че а, тези цифри вече са стари. А, в а, механизма за свързане на Европа говориме за, една гигабай, за 1 гигабайт, за, хан, за 100 мегабайта. Така че това са цифрите, които са достатъчно амбициозни. А за 4G е, безжичен трафик, там вече също цифрите много е, са, нарастват. 100 мегабайта се говори. Така че, ако ще говорим за 30 мегабайта, и започнаме план, дългосрочна процедура, регламентиране с цел да постигнем 30 мегабайта за градски среда, можем да бъдем сигурни в едно, че селските райони ще изостанат безкрайно. Може да има и висока скорост, и висок капацитет. И е много важно да формулираме целите, защото те биха водили до смяна на технологията или до необходимост да се избере съответна технология. И е много важно как ще се разглеждат тези инвестиции от технологична гледна точка. Но ако формулираме грешни цели, тогава ще сгрешим и в инвестициите. А ми се струва, че съвсем очевидно ще поемем този риск, защото ако продължаваме да говорим за 30 мегабайта, нека да повторя, това е много, много, много назадничево. 40 е, трилиона мегабайта за секунда говорят вече в е, Япония. Представете си каква е разликата в порядъци. И всички нови услуги, които ще се зародят в близките години, ще изискват високоскоростен, висококапацитетен трафик. Ако няма този капацитет, ние няма да можем да разработваме тези услуги и тези пазари в Европа. Това е реалността. Затова Искам да помоля докладчикът, когато работи през лятото, първо да формулираме съвсем ясно, да изясним за себе си какви са целите ни, които ще искаме да постигнем. Второ, да решим какво е необходимо да се регулира на европейско ниво и какво да оставим за националните и регионални власти – не считам, че най-добрият начин е, е да предписваме как е, на едно европейско ниво как да се строят къщи и да се проектират улици. Но трябва да направим така, че да се възползваме от всички възможности за инвестиции е, за съответните инфраструктури така че операторите, инвеститорите да могат да действат по, най, е, по възможно най-смисления начин. Така че докладчика трябва да се изясни къде искаме да стигнем, какво искаме да постигнем, какво можем да направим тук, за да подпомогнем нашите цели и как можем да го постигнем по най-практичен начин, без да засягаме принципа на субсидиарност. Но като казвам субсидиарност, не става дума чисто за формално спазване, просто някои неща се вършат по-добре на регионално и местно ниво. Не, мисля, че европейското ниво е най-добрия начин да се регулира как е, да има, как да се разположат е, фиксирани мрежи в е, най-северните райони на Швеция, Фанландия или гръцките острови. Тоест, ние трябва само да дадем възможност да се използват най-добрите опции е, с най-добрите възможни решения. Благодаря, господин Чичестър. Благодаря. Благодаря на колегата Едит е, Херцог за е, увода и към темата. И за това, че е, така се грижи за процедурата, за да знаем и ние къде се намираме. Винаги малко се затруднявам, когато говоря за супермодерни технологии, защото знам какво е мнението на децата ми за моите знания по тази тема. Но е, мисля, че сме стигнали доста напред от времето, когато си мислехме, че инфраструктурата означава улици, пътища и канали. Електронните средства и широколентови интернет сега са част от ежедневието ни. И трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да а, бъдем отново водещи в тази сфера, както бяхме в миналото в електронните съобщения. Малко съм предпазлив в, в смисъл, че е, не е редно да се търси един отговор, един, един начин за регулиране на нещата. Аз представлявам изборен район, където много успешно действат публично-частни е, партньорства, именно в областта на, на широколентовия интернет. И е, действията всъщност говорят по-добре от думите. Ние трябва да спазваме субсидиарността, да наблюдаваме какво правят страните членки и ако някой прави по-малко от останалите, е редно да ги окоръжаваме, а не да вървим по пътя на, на строгото законодателна регулация. Аз лично не съм за това да са задължителни целите, защото те или са твърде дяволски скъпи, или просто не могат да бъдат постигнати. И а, затова приветствам идеята, че мрежите трябва да бъдат по-ефтини и абсолютно подкрепям думите на Гюнер Хокмарк за механизма за свързване на Европа, че ще трябва да се опитваме с 10% от предвидените средства да свършим всичко, което е предвидено. И е, определено много се радвам е, и, на предложението е, на колегата Херцог да се е, трудим като роби лятото. Е, във всички случаи ще работим и ще се опитаме и да си починем, защото имаме нужда от почивка. Надявам се, е, през е, септември ще е, започнем отново дискусиите и тогава ще имаме малко повече технически знания, отколкото в момента. Председателят. Благодаря, господин Чичестър. Господин Кели. Благодаря ви. На първо място бих искала да кажа, че сме изключително щастливи, че имаме трима толкова високо квалифицирани и всеодани колеги, които могат да, които разполагат с практическо и техническо познание на тази област. Не трябва да се водим само от идеалистични цели и понятия, защото в този случай бихме а, поддържали само нереални идеали, които само ще доведат до допълнителна фрустрация. Трябва да помислим какви са точните резултати, към които се стремим и а, нереалните цели ще ни струват скъпо и ще бъдат безсмислени. Затова трябва да помислим какво точно желаем да постигнем и това се отнася за инфра... цялата инфраструктура. Несъмнено Европа трябва да а, възвърне своята конкурентоспособност, конкурентоспособност, която загуби, защото а, се стигна до прекалено централизирано управление тук от Брюксел. Понякога се оплакваме от това с основание, понякога без но в тази конкретно област се нуждаем от допълнително развитие, за да може да достигнем и останалата част от света. Имаме експертните познания, критичната маса, необходимите политики, затова просто трябва да ги подплатим с конкретни средства. Трябва да насърчим също така инвеститорите да се включат. Несъмнено, Основният и критичният фактор при развитието на бизнеса няма да бъде местонахождението на човека, а неговата интернет връзка. Затова трябва да постъпим практично и разумно, за да постигнем и целите от Европа 2020. Затова нека да продължим с добрата работа Възползвайте се и от времето на лятната почивка, за да превъплатите вашите практически идеи. Ще се видим отново през есента. Представителя на комисията, заповядайте. Господин Кроцман. Good morning uh, to everybody. Thank, thank you. Добро утро. Благодаря ви за това, че давате думата и на комисията. На първо място ще уважа волята на тази комисия и на докладчика да се занимаят колкото се може по-бързо с тази тема. Всички ние осъзнаваме необходимостта от наваксване на конкурентоспособността. в програмата за цифровизация на Европа и целите за 2020 година се предвиждат конкретни стъпки. И може би с оглед на времето, в което се намираме, няма да успеем да постигнем всички цели. Някои казват, че няма да го направим, но ми се струва, че бихме могли да опитаме. Позволете да коментирам два от въпросите, които бяха повдигнати. Технологичната неутралност беше е, първия въпрос. Е, ние напълно осъзнаваме основния принцип, който е вписан в е, законодателната рамка. Ще се опитваме да спазим техническата неутралност колкото се може повече. За това се водим от този принцип и в мерките, които предлагаме за широколентовите мрежи. Мерките ще включват също така и мобилните мрежи, както информационните технологии, ще предоставят високоскоростна връзка. ще доведат до намаляване на административната тежест и ще се опитат да наваксат закъснението, което в момента се отбелязва в този сектор. Втория въпрос, който беше повдигнат и който искам да коментирам, беше свързан с избора на инструмент. Беше направена и връзка с принципа на субсидиарност. Това са все елементи, които трябва да бъдат допълнително изяснени. По мое мнение, комисията ам, беше ръководена от а, тези два въпроса. За това сме изложили позицията си в обяснителния меморандум, в оценката на въздействието. По принципа на субсидиарност бих искала да посоча, че в този случай не говорим за подход, който се използва повсеместно, напротив, говорим за конкретен подход, включващ мерки, имащи за цел да улеснят търговските отношения между заинтересованите страни. Не само економически оператори, но и оператори от други мрежи. Този подход, който трябва да направи възможно, възможна нашата цел, е насочен към всички заинтересовани страни. Затова избрахме и регламента като законодателен инструмент. Избрахме го пред директивата, защото се опитваме да избегнем пълна хармонизация на определена област, която по своето си естество е с местен и регионален характер. Затова считаме, че този инструмент трябва да се приложи колкото се може по-скоро – Ако бяхме избрали директива, трябваше да отпуснем 18 или 24 месеца на държавите членки, за да я транспонират в националното си законодателство, след което трябваше да се изчака нов период от време преди тя да бъде приведена в изпълнение. Та за това, с оглед на по-голямата ефективност, решихме да представим предложението си под формата на регламент. Ще видите нашите мотиви в обяснителния меморандум. Считаме, че напълно сме в съответствие с резолюцията на парламента по единния пазар, прията преди една година. Там се а, даваше възможност за а, предпочитане на регламента пред директивата с оглед постигане на по-голяма равнопоставеност на заинтересованите страни. Така че ние Следваме мнението на Европейския парламент. Това предложение е част и от пакета за вътрешния пазар. Относно субсидиарността и правилния баланс между уреждането на въпроса на национално равнище или на европейско такова. да ви обърна внимание, че в това предложение вече се опитваме да постигнем този баланс между правомощията. Хармонизираме някои права, които по наше мнение могат да а, развият един потенциал от 60 милиарда евро. Така че съвсем не се опитваме да пестим средства с тези мерки. Разбира се, трябва да бъдат прияти допълнителни към основните мерки, за да може да се развият широколентовите мрежи. Именно това ще бъде уредено на национално равнище. Държавите членки ще трябва да приведат в изпълнение основните мерки. ние не налагаме определен модел. държавите членки сами решават дали ще направят това посредством публично-частни партньорства или посредством някакъв друг път. Може да се развият модели на местно равнище, както решите. Това не е предопределено в регламента. Ние просто се опитваме да улесним вашата работа при развиването на такива модели. В регламента съвсем умишлено се дава възможност на държавите членки да отидат отвъд разписаното в него. Просто исках да ви посоча, че ние напълно осъзнаваме, че а, основното предизвикателство е да се намери правилния баланс. Надяваме се да открием този баланс заедно, както с вас, така и с съвета. Благодаря. Ами, е, thank you very much. Е. Госпожа Херцог. Благодаря, благодаря на комисията. И е, много големи благодарности за моите колеги депутати, за тяхните становища и за готовността им да работим конструктивно. Искам да подчертая две неща, е, които бих искала да разгледам в подробности. Едното е възможността, да се, която може да се създаде с сближаването на енергийния пазар и е, телекомите. Тоест, пазара на за електро за доставане на електричество вече е в е, домакинството, така че е, съответната инфраструктура за интелигентни мрежи за може да осигури възможности за синергии. И това трябва да бъде обсъдено. А, като не става дума само за телекомите и за всички е, доставчици. И а, във всички случаи аз не искам да действаме по, случай, по начина, така с известния цитат на Ленин, две стъпки, две крачки напред, една назад. Смятам, че просто трябва да вървим а, е, напред. А, е, най, най много да направим половин крачка назад, но се надявам е, по-скоро да правим по две крачки напред. И се надявам, е, че е, ще успеем да направим така, че навсякъде в Европа, включително в селските райони, да има високоскоростен интернет. Благодаря, госпожо Херцог. Отново да повторя графикът. 18 септември обсъждане на проекто доклада. 3 октомври крайен срок за изменение 12 часа на обед и 4 и 5 ноември гласуване в комисията ИТРЕ. И след това доклада евентуално влиза в пленарна зала януари или февруари. Благодаря ви. Сега прекъсваме за кратко, след което ще продължим с гласуване. Morning, ladies and gentlemen. We will start the votes. И така, дами и господа, подгответе се, след една минута ще започнем с гласуването. Der Herr Reul möchte, dass wir pünktlich sein, sind. Deswegen fangen wir an. Hallo. Äh, нека да започнем. Е, чака ни много, много дълго гласуване. Затова, ако обичате, заемете местата си, за да започнем. И доста сложни са някои от е, е, гласуванията. Ще се наложи вероятно да правим и електронна проверка, затова нека да не се бавим. И нека да направим сега едно пробно гласуване, както винаги. Е, моля, гласувайте с електронните си карти.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 Let's... Госпожо Дел Кастильо, всичко наред ли е? Добре, нека да започнем тогава. Директивата относно качеството на горивата, докладчик Алехо Видал Квадрас. Искате ли думата, господин докладчик? Добре, че си носите картата. Да, важно е това, особено като се има предвид, че докладът е от вас. И така, първо изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 145 е това, компромис 12, за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, приема се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим електронно 146-то. Прекратете гласуването. Осемнайсет за. Отхвърля се. Преминаваме към 147. Abstentions rejected. Отхвърля се. 17 компромис за, против, въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 и 167 са блок, идентични, за, против, въздържали се, отхвърлят се. 168 и 268 анблок, за, против, въздържали се, приема се. 170 и 269 анблок, за, против, въздържали се, Отхвърлят се. След това отново блок 169 и 271 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 171 и 270 блок за, против, въздържали се, Приема се. 172 и 272 блок за против въздържали се, отхвърлят се. 173 за против въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да го проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Да. А, не видях добре ръцете ви. 49 за. Приема се. Компромис 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. Да го проверим ли електронно? Добре. Да го проверим електронно. Компромис 13. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 47 за. Приема се. 186 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 191 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 14 за против, въздържали се, приема се. 192 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15. Да проверим ли предишното? Добре, моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 40 за. Приема се. И така, компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 210 за, против, въздържали се, отхвърля се. И така отиваме на компромис Against. Abstentions. 97 изменение отхвърля се. 198 за, против, въздържали се, отхвърля се. 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. 201 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да го проверим електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 202 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 229. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 231. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 230-251 блок. За? Против? Въздържали се? Приемат се. И така отиваме сега с 233-то продължаваме за, против. А, кой е против? Дигнете ръка, въздържали се, отхвърля се. А, 253, кой е за? Кой, е? кой е за? Приема се. 254 за, против, държали се, приема се. 213. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. 250 за, против, въздържали се, отхвърля се. 214 за, против, въздържали се, отхвърля се. 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 компромис, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 266 и 267 идентични, кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. 273 за, против, въздържали се, отхвърля се. 274 за, против, въздържали се. Въздържали се? Нека да го проверим електронно. 274. One PP too much. One EPP too much. Е, един глас от НП в повече. Добре, сега е всичко наред. 22 за, 32 против, пада. 275 за, против, въздържали се, отхвърля се. 276 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 и 286 са идентични. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19, заедно с 304, 298 и 299. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис 20, заедно с изменения 35, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 21, заедно с изменение 36 и останалите. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 22 изменение. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. И така, отиваме към преамбилните точки. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 42. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 44. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Отиваме на 43-то, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 46-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 49-то, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Трети компромис. За, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 60 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 Приема се 77 се поправя председателят. Ако искате да го проверим електронно, не, добре. 75-то. Седемдесет за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. Отхвърля се, да. 81. За, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5, кой е за, против, въздържали се, приема се. 93-то устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 6. За? Против? Въздържали се? Приема се. 104-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 7. За? Против?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 Два, гласа от НП са в повече, даже три гласа от НП в повече. Прекратете гласуването. Приема се. 123-то. Кой е за? Против? Въздържали се? 123-то.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 Е, един глас от НП в повече. Okay, the vote is closed. Прекратете гласуването. 47 за, 8 против, няма въздържали се. Поздравления за докладчика. Следващото, следващия доклад е, на Luigi Берлингуер. Второ изменение 59-то, заедно за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3, за, против, въздържали се, приема се. Е, четвърто изменение, за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, Въздържали се. Приема се. Отхвърля се. 67. За. Против. Въздържали се. Приема се. 69. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 70. За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 Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 76 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 80-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Заедно 79 и 78. Кой е за? Против не е много ясно. Мисля, че трябва да прогласуваме електронно тези изменения. 79-78. Прекратете гласуването. Приема се с 30 гласа за, 25 против. 81. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 82. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десети компромис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 86. За. Против. Въздържали се. Приема се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да го проверим. Електронно, моля, гласувайте за 89-то изменение.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 се поправя председателя. 96-то изменение се приема. 97-мо. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 98-мо. За, против, въздържали се, приема се. 9 д Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 99-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против. Кой е за? Приема се. 102. Кой е за? Кой е против?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 Okay. The vote is closed. Прекратете гласуването. 27 за, 24 против. Приема се. 13. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се. Приема се. 15 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, приема се. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, приема се. 20... 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. Заедно гласуваме 17 и 133. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Компромис 19. За? Против? Въздържали се? Приема се. 137 изменение. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 142 за, против, въздържали се, приема се. 143 за, против, отново за, приема се. Нека да проверим 143-то изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 144. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 145. За. Против въздържали се, отхвърля се. 20 Д, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 146 Можем блок да ги гласуваме до 150-то. Кой е за? Против въздържали се? Отхвърлят се. И отново блок от 151 до 154. Съгласни ли сте? Не сте съгласни. Добре, ще гласуваме за 151 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването 33 гласа за. 152 сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 153 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 154 кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Отново блок 21 и 2, 155 и 23. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приемат се. Компромис 21. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 157. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 158 Д. За. Против. Въздържали се, но нека да го проверим. Е, моля, гласувайте по 158 Д. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 159. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 160 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. 163 изменение. Не.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 против, въздържали се, приема се. 46-то за, против, електронна проверка по 46-то и изменение. Не винаги виждам добре вдигнатите ръце. Прекратете гласуването. 48 за, приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6. 48 трябва ли да го проверим? Добре, моля гласувайте електронно по 48 изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 27 против, 24 за. И така, компромис 6, кой е за, против, въздържали се, приема се. 55-то, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Не видях. Добре, проверяваме електронно 55-то. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Да, ясно се приема 43 гласа за. 56-то сега, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 57-мо за, против, въздържали се, приема се. 58-мо за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме по целия, е, за целия текст. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. пълно единодушие. Поздравление за господин Берлингуер now we move on to the music report. Сега минаваме към доклада на господин Бюзик, първо стигане на реално функциониращ вътрешно европейски енергиен пазар. Започваме с изменение 42 за против въздържали се, отхвърля се, изменение 43 за против въздържали се, отхвърля се, 44 за против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се. 49 Проверяваме 48. Проверка 48, 32 против. За 20 отхвърля се. 49. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 50. За. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се. Ще проверим 67. Моля, гласувайте. Ha ha ha. Край на гласуването. Приема се. Изменение 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, да, извинете, първата част. 71, първа част. За, против, очевидно се приема. Втората част не се гласува. 72 за, против, въздържали се, приема се. 7-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 2 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, не е ясно. Проверяваме. 75-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Очевидно се приема. 78, first part. Who's in favor? Първа част на 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се.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 114 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, въздържали се. Приема се. 116 за, против, въздържали се. Приема се. 120 за, против, въздържали се. Приема се. 142 за, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, отхвърля се. 422 за, против, въздържали се, отхвърля се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, против,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 и 217. Гласуваме само първа част за, против. Не е ясно. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 181. За. Против. Въздържали се. Приема се. 184 за против, въздържали се, приема се. 186, първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, отхвърля се. 185, първа част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 197, втора част. Гласуваме втора част на 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част Искате да проверим ли втората част? Гласуваме на втора част на 197. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. 32 гласа за, приема се 20 против. И трета част за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за. Искате проверка по третата част ли? Добре, нека да го направим. Моля, гласувайте. 197, трета част. Проверихме електронно. Втората част проверихме електронно, сега проверяваме третата част. Сега проверяваме трета част на 197, край на гласуването.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 а, отхвърля се 27 гласа против, 24 за. 208 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 233, първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 231 за, против, въздържали се, приема се. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 16 за, против, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 251 за, против, въздържали се. Не виждам ръцете ви. Мисля, че се приема. Нека да проверим. 253 не искате да проверявам. Добре, 253 за, против, Въздържали се. Проверяваме. 253. The vote is closed. Adopted. It is adopted. Край на гласуването приема се 254 за, против, въздържали се и тук ще проверим 254, моля. Край на гласуването. Очевидно се приема. 255 за. Против. Въздържали се. Приема се. 257 за против, въздържали се, приема се. 258 за, против, въздържали се, приема се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. 261 за, против, въздържали се, приема се. 376 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за. Против, въздържали се, приема се. 278 за. Против, въздържали се, приема се. 279 за. Против, въздържали се, приема се. 280 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за против, въздържали се, приема се. 287 за, против, въздържали се, приема се. 288, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 290 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 300 за, против, въздържали се, приема се. 301 за, против, въздържали се,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 против, въздържали се, приема се. 362 за, против, въздържали се, приема се. 363 за, против, въздържали се, приема се. 365 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. 368 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. 372 за, против, въздържали се, приема се. 364, 374 за, против, въздържали се, приема се. 375 за, против, въздържали се, приема се. 377 за, против, въздържали се, приема се. 29, компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. 382 за, против, въздържали се, приема се. 30 компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 22, 32, извинете. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 404 за, против, въздържали се, приема се. 405 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 33 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 420 за, против, въздържали се, приема се. А, процедурен въпрос, господин Рубик. Благодаря. Компромисно изменение 34. 209 не се а, отразява добре. Искам да го коригирам. Чете се английския текст. Това е, е вместо е, компромис 34. Председателят, приемам, че всичко е окей. Okay. Гласуваме компромисно изменение 34. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 209, основно изменение да, на господин Рубик за 209. Последното изречение от изменение 209. electricity. Yeah. Okay? In... За, против, въздържали се, приема се. Изменение 435 за, против, въздържали се, отхвърля се 436. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част, искате да проверим? Първа част ли? Добре, проверяваме. 436, е, първа част, моля гласувайте електронно. The vote Край на гласуването. Приема се 30 на 21 гласа. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 35 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 444 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 446 за. Против. Въздържали се Никой не си вдига ръката. Кой е за 446? Четири, четири, седем, четири, четири, девет, четиристотин падат. Трябва да гласуваме 446. За. 446. Кой? Против. Въздържали се. Приема се.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 въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Процедурен въпрос? Искам да подам устно изменение и да вместо декарбонизация да се е, сложи думата устойчивост. Е, консултирала съм се с докладчик. Аз подкрепям изменението, затова и слагам плюс на списък. Устойчивост на изменение 14.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 въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 6. Искате проверка по 5 ли? Нека да го направим. Проверяваме изменение 5. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се с 46 гласа, 5 против. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Анблок. Изменения 7 и 8. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Изменение 9 за против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателно гласуване по целия текст. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. 47 за, 2 против. Поздравления за господин Бузек. The next one is a bit complicated, but I hope we got through. Uh... Следващата тема е малко сложна. Доклада на господин Гъбълс за тютюна и тютюневите изделия. Започваме с изменение 483 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 99 за, против, въздържали се, Приема се. Изменение А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 110 до 114. Гласуваме ги заедно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 25 против срещу 24 за. Изменение 115 за. Против. Въздържали се. Yeah, this is not clear at all. Не е ясно на гласуването. Да проверим по 115. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Then we go to 117. Изменение 117 за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 Изменение 126. The vote is closed. Край на гласуването. Yeah. Clearly adopted. 45. Приема се с голямо мнозинство. Следващите изменения гласуваме Анблок 127, 153 и 25. За, против, въздържали се, отхвърля се. Отново анблок от 128 до 139 за, против, въздържали се, приема се. Отново анблок гласуваме от 140 до 147 за, против, въздържали се, приема се. 151 за. Не, извинете. Първо трябва да гласуваме 150 за. Again. Против. Въздържали се. Приема се. 151 за. Против. Въздържали се. Приема се. 152 за. Против. Въздържали се. Приема се. 154 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение Б за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото изменение е 216 за, против, въздържали се, приема се. 217 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение С за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме анблок от 225 до 227 за, против, въздържали се, Приема се. We move to compromise number D. Изменение Д за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме анблок от 250 до 252 за, против, въздържали се, приема се. Отново гласуваме анблок Изменение 9 до 262. За, против, зажали се, приема се. Изменение 263 бе оттеглено. Гласуваме изменение 264 за, против. Процедурен въпрос, господин Пенсен. Използвайте микрофона, ако обичате. По 263 НП имаше заявление. Не, гласуваме само по 264. 263 бе оттеглено. Гласуваме по 264. Гласуваме. We vote on... Гласуваме по 264. Сега. За. Против. Отхвърли се. 266. We have just voted on 266. Току-що гласувахме по 264. Искате ли да проверим? Най-добре е да проверим. Гласуваме електронно 264. Okay, the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Move to 266. 266 за. Отпада ли? No, it doesn't. Не, не пада. Only if, if 264 is adopted. I'm sorry, just a moment. If the block amendment Позволете за секунда, ако обичате. Amendments 263 to 654. We adopted this block. We, we adopted this block from the amendment. Приехме а, тези изменения по изменение 9. А сега гласуваме всички изменения от 263 до 265. Не, всъщност те отпадат. 266. So we move to... Така че гласуваме 266. За. Против. Да проверим 266. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. 27. 27 за, 22 против, няма въздържали се, приема се. Small block Следващите изменения от 267 до 269 за, против, въздържали се, приема се. We will move to... Изменение е за, против, въздържали се, приема се. 306 Okay. That's followed. Amendment number 306. Изменение 306 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 307 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 308 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме на блок от 309 до 313 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение F за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим компромисно изменение F. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 35 има за, 12 против. Компромисно изменение G за, против, въздържали се, приема се. Изменение 363 за, против, въздържали се, приема се. 364 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме анблок от 365 до 368 за, против, въздържали се, приема се. 369 за, против, въздържали се, приема се. Анблок. Гласуваме от 370 372 за, против, въздържали се, отхвърля се. 373 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, извинете. 374 за, против, въздържали се, отхвърля се. Then we have free 375 и 376 за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. Изменение 381 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме блок от 380 до 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. От 384 до 391 гласуваме от блок за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се, поправя се председателят, извинете. Нека да проверим отново. От 384 до 391 начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването отхвърля се. С 25 гласа против срещу 22 за. 392 за, против, въздържали се, отхвърля се. 393 за, против, въздържали се, отхвърля се. 394 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 395 за, против, въздържали се. Да проверим ли? Нека проверим 395 начало на гласуването. Не vote разгледат. Край на гласуването. Adopted. Adopted. Приема се с 27 гласа за. 397 за, против, въздържали се, приема се. 399 за, против, въздържали се, приема се. Изменен 400 за, против, въздържали се, приема се. 401 за, против, въздържали се, отхвърля се. 402 за, против, въздържали се, отхвърля се. 403 за, против, въздържали се, приема се. 405 за, против, въздържали се, приема се. 407 за, против, въздържали се, отхвърля се. 408 за, против, въздържали се, приема се. Управено изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Compromise number 439 Изменение 439 за, против, въздържали се, отхвърля се. 440 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 443 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 451 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 4... Извинете, 19. Изменение 19. С 468 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. 469 за, против, въздържали се, приема се. Не, отхвърляше се. 469 се отхвърли. Гласуваме 470 за, против, въздържали се, приема се. 471 за, против, въздържали се, отхвърля се. 474 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме анблок 400, от 475 до 476 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим? Добре. Гласуваме по 475 и 476. Гласувайте, моля. The vote is closed. It is adopted. Край на гласуването приема се с 24 гласа за, срещу 22 ма против. Гласуваме по 477 до 479 за, против, въздържали се, приема се. Четиристотин за, против, Не е ясен резултата. Нека да проверим. 482 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С 25 гласа за и 23 против. Гласуваме по преамбюла. Изменение 21 за против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, приема се. 23, казва председателят за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 20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 Приема се с голямо мнозинство. 40 гласа за, 6 против. 66. Гласуваме 66. Следващото изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. Компромис е, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение се компромис М за, против, въздържали се, приема се. Изменение 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 94, не, 95, за, против, въздържали се, отхвърля се. 96, за, против, въздържали се, приема се. 97, за, против, въздържали се, отхвърля се. Кончателно гласуване. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. 37 за. Поздравление за господин Гюбълс. The next voting is a mandate for the trilogue from Rapporteur Mr. Bütikofer. И така, следващото гласуване е по доклада на господин Бютикофер.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 Десето. За, против, въздържали се, приема се. Компромис едно. За, против, въздържали се, приема се. 18 изменение за, против, не е много ясно. Кой е за? Да, прекрасно. Всички са за изменението на госпожа Херцог. И 19-то изменение, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. И сега по целия текст, моля гласувайте. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. 36 за, 7 въздържали се, 1 против. Поздравление за господин Бети Фокър. И сега последния а, доклад а, на господин Рюбик. Предприемачество 2020 година. Възраждане на предприемаческия дух. Моля, гласувайте електронно. Имате думата, господин Рюбик. Дигнахте ръка ли? А, не. Кратете гласуването. Ясно мнозинство, 37 гласа за, един против. Поздравление, господин Рюбик. Приключихме с гласуването. It was my first sharing of a vote. Благодаря за помощта. Аз за първ път председателствам гласуване. Така че, благодарности. The... Какво ни остава от дневния ред? Информацията за текущите триалози. Програмата Космен ще започнем. Господин Кройцман. Господин Валян не е още тук. Благодаря, господин председател. С добри новини и идвам. Е, след обед в един час е последното ни е, заседание за Косме. И мисля, че председателят ако обичате, ако искате да си говорите е, в личен план, ако може това да става извън залата, така че тези, които искаме да слушаме нашия докладчик, да можем да го направим. Ja. Oh. Jürgen, wir, wir geben dir ein, eine Minute. Ja, okay. Ja. Das ist besser. Имате една минута. Нека да им дадем една минута. We leave and then you can talk. He's going to speak. Okay, so, I can make, I can make, Bitte, it, yeah. I can make it short. We... А съвсем накратко тогава. Дискутирахме четири въпроса. Делегираните актове, там намерихме добро решение. Имам и е, предложения по останалите въпроси. Съвета иска да добави един е, момент. А по бюджета, доколкото разбирам, се е постигнало съгласият през нощта, така че в един часа е, ще постигнем окончателно решение в е, триалога между е, комисията, парламента и съвета. Преди това имаме заседание на докладчиците в сянка. Се надявам, че в един часа ще имам какво да кажа повече. Добре, благодаря господин Кройцман. Няма е, желаящи за изказвания. Госпожа Валян е в преговори, така че тя няма да стигне до нашето заседание. Тоест ми оставя да кажа само е, датата на следващото заседание, 8 юли от 15 до 18.30 и на 9 юли от 9 е, до 12.30. По точка разни имате ли нещо да кажете? Имаме време. Добре, с това приключваме за днес. Благодаря. Приятен ден, приятно пътуване до вкъщи, ако се прибирате. Довиждане!